Uh, friends, Уважаеми госпожи и господа, приятели, нека да започнем работа днес. Много се радвам, че съвместното заседание ще ръководим съвместно с госпожа Форд, която е председател на Комисията вътрешни пазар. Тя има изключително богат опит в областта и имаме отлично сътрудничество в областта на нашата съвместна работа по цифровия единен пазар. Това беше доклад, наша инициатива и сега, разбира се, се сътрудничам по други законодателни актове, но 55-то правило бе приложено за доклада, който имам предвид. И така, за мен е голямо удоволствие да приветствам е, членовете на двете комисии, промишленост, вътрешен пазар, госпожа Форд. Поздравявам ви с повторния ви избор за председател на комисията. И е, радвам се, че ето тук е, нашия състав е един и същи на председателите при вас. Ами, е, госпожа Форд, благодаря. При нас има малка промяна при заместник председателите. И много се радвам, че жени са председател и е, заместник-председатели, което може би понякога създава доста е, голям хаос, имайки предвид, че другите комисии са предимно е, мъже но искам да кажа, че в момента има промян в съставата на заместник-председателите в нашата комисия. Господин Бузек, благодаря. Продължаваме към дневния ред. Колегата ми, госпожа е, Форд, ще председателства втората част на нашето съвместно заседание. Разполагате с е, е, дневния ред. И ако нямате възражение, можем да приемем така предложения дневен ред. Не виждам предложение за промяна и така съобщенията ми. Имаме превод на всички езици днес, което е прекрасна процедура. Благодаря на всички за доброто сътрудничество в хода на работата, особено на госпожа Форд и на двете, е, двамата заместник, е, двамата е, съпредседатели по доклада докладчици, госпожа Викън и госпожин Живен. Наистина много се радвам, че можем съвместно да работим по този доклад. Искам да ви напомня, че докладът ще бъде а, обсъждан и прият по време на съвместни заседания на двете комисии. Ще има съответно и така подготвени дневни а, редове за тези заседания. И двамата председатели на комисиите всеки път ще ви информират, когато има съгласие по провеждането на съвместните заседания. Надяваме се, че ще, е, съдокладчиците ще участват в тези важни заседания. И така, онлайн платформите и цифрови единен пазар, възможности и предизвикателства за Европа. Това е заглавието на доклада, това е първа обмяна на мнение. Възоснова на 55-то правило, собствена инициатива доклади. Все още не разполагате с конкретен документ, но, както казах, разполагаме с двамата докладчици и техните становище и много моля да вземете думата по 5 минути всеки един от вас. След това докладчиците в сянка ще могат да се изкажат, след което ще е, предам ръководството с голямо удоволствие на втората част от разискванията на е, моята колега и приятел Вики. И така, започваме с е, тези, два, тези две позиции. Е, желаете ли да вземете думата, Вики? Не, благодаря. Просто ще започна да събирам е, списъците на желаящите да се изкажат. Така че тези от вас, моля, които не са е, докладчици в сянка, моля, дайте ми знак, че искате да се изкажете. Благодаря. Да, това също е много важно. Действително, благодаря ви. Хена, заповядайте госпожа Виркунен. Да, благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Започнахме работа с моя колега, господин Жувен, относно онлайн платформите и цифровия пазар. И днес с голямо удоволствие ще изслушам вашето мнение по този въпрос. Надяваме се, че ще можем да включим тези аспекти в доклада в последствие. Е, първо, ще спомена някои аспекти, които са много важни от гледна точка на нашата комисия по промишлеността. Положителното и обещаващото е, че платформите и пазарите за тях се развиват много бързо. Те са и глобални пазари, което означава, че те предлагат нова форма за продуктите и услугите често по този начин а, облегчават връзката между търсенето и предлагането при предоставането на избор и конкурентна цена за потребителите. Освен това, те създават и добра възможност за нови стопански възможности и модели може да се извлече полза от достъпа на глобалните пазари без допълнителни инвестиции за сложна инфраструктура. Някои също така има и действието на економиката на сътрудничество. Но има много предизвикателства в Европа, има и много потенциал. По-настоящем знаем, че се споделя пазарната капитализация, но тя все още е много нисък процент на освояване. Бихме желали този процент да се увеличава. Знаем, че повечето ръководители и водещи в тази насока са от Съединените щати. И така е необходимо да се излече полза от това в Европа, да се укрепят европейските платформи, за да могат да се конкурират на световната сцена. Това ще бъде от полза и за економиката на Европа. Важно е да се премахнат бариерите, които осложняват платформите, които всъщност могат да работят гладко и по този начин да подпомогнат развитието на вътрешния пазар. Един от приоритетите е новосъздадените дружества. Те трябва да се увеличават. Инвестициите също така следва да бъдат насочени към развитието на платформите в Европа. Европа също така следва да предложи една приятелска среда за повече инвестиции и за научно-развойна дейност. Това е много важно, за да се увеличат новаторствата в тази област. Инфраструктурата също трябва да се актуализира и да отговаря на изискванията за бъдещето. Това е много важно за използването на онлайн услугите. И сега, когато внимателно разглеждаме регламента, има едно нещо за мен, което е много важно. Не трябва да има различни правила при онлайн и офлайн работата. Трябва да има сравними услуги и стопанска дейност и те трябва да бъдат равнопоставени в онлайн среда. Освен това и в офлайн среда, за да може да се гарантира справедлива конкуренция. Също така в областта на технологиите сме избравени пред предизвикателства. Да. И е, едно от това е свързано с платформите относно отговорността на посредниците. Много добре е, че комисията обеща да обнародва насоки в тази насока. Освен това, платформите ще поемат повече отговорност и това е много добре и ще се борят срещу незаконното и неподходящо съдържание, защото битката в тази област трябва да е съвместна. И в заключение, мисля, че това, което трябва да направим в Европа, е да създадем равнопоставеност за онлайн платформите в Европа и среда, която ще насърчи инвестиции и новаторство в Европа. Защото искаме да бъдем водещи и в онлайн платформите. С голям интерес ще изслушам вашите изказвания. Очаквам също така и сътрудничеството с всички докладчици в Сянка. С колегата а, ми планирам първите заседания на докладчиците в Сянка да се проверят, проведат по време на пленарната сесия в Страсбург. Т.е. имаме малко време още в следващите няколко седмици. Сега работим по отношение на сроковете. 28 февруари всъщност е крайния срок за доклада, за да се изпрати на писмените преводачи. Разполагаме с около месец, така че с интерес очакваме вашия принос, становище и ние ще работим с колегата. Благодаря. Председателя. Благодаря. И сега, господин Жуван, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Госпожо председател, Очевидно е, че трябва да говорим за цифровата революция Очевидно също така, че цифровото пространство вече не е само пространство на обмен, както беше едно време. То се превръща в ново пространство на економическа, политическа и социална мощ. И в това пространство платформите играят все по-важна роля. Ето защо трябва да си зададем редица въпроси, в частност въпроса, който постави колегата Вирконен, а именно факта, че има много малко европейски шампиони в, по отношение на платформите, освен няколко такива изключения, които по-скоро се дължат на липсата на правила, отколкото на наличията на правила в Европа. Ето защо трябва да се запитаме днес какво ще са последиците от това посместно разпространение на платформите и последиците върху економическия върху економическият ни модел. Дали а, сме в състояние да отговорим на тази революция, дали разполагаме с нужните правни инструменти от гледна точка на трудовото право, на данъчното право, на корпоративното право и като цяло дали традиционните методи на регулиране все още са адекватни или са поставени под въпроса. И за целта трябва да търсим отговори в две насоки. Първите са конкретни отговори, които да са насочени към бъдещето. И си спомням, че по време на предишният мандат с няколко други колеги работихме съвместно по въпросите за цифровата революция в обществото. И когато започнахме тази своя работа, все още нямаше изчисления в облак. Три години по-късно изчисленията в облак се появиха и в началото на работата ни по изчисленията в облак подходихме по начин, който възпрепятстваше развитието на тези модели. Така че нека да внимаваме какво правим по отношение на бъдещето развитие на тези технологии. От друга страна обаче не бива да изготвяме и един а, доклад, в който в крайна сметка нищо да не решаваме и нищо да не предлагаме. Нашата роля, особено в Комисията по вътрешен пазар, е да премахваме пречките пред вътрешния пазар и регулаторното разпокъсване. Да сложим край всъщност на разпокъсването, което е двойно от една страна на националното законодателство, т.е. трябва да улесняваме появата и развитието на водещи европейски играчи в областта на платформите и второто разпокъсване е по-специфично. То е раз, разделянето между онлайн и офлайн света. Предприятията търгуват и в офлайн, и в онлайн е, измерението и те трябва да не, не се спускат с никакви плешки в това отношение. Така че трябва да работим съвместно с Европейската комисия. Да сега очаквам с нетърпение сътрудничеството ни с докладчиците в Сянка и се радвам, че разполагаме с тази възможност да изградим едно положително пространство за европейските предприятия. Благодаря ви. Благодаря, колега. Действително, решението е добро, че и двете комисии ще отговарят за такова важно досие и инициатива. И сега продължаваме с докладчиците в сянка. От името на социалистите и демократите двама колега Хосе Бланко Лопес и Сергио Гутиерис Пиетро. Колеги, от вас зависи в какъв ред ще се изкажете. Благодаря, господин председател. Миналата седмица в тази комисия по промишлеността разисквахме кръговата економика. Сега говорим за платформите. Наистина, мисля, че трябва да работим съвместно по тези две теми, за да, защото няма как да ги тълкуваме по-отделно. И така, когато говорим за цифровите платформи, това наистина представлява революция не само в цифровата сфера, но и в чисто физическата. Европа вече не може да си позволи да гледа как ни надминават останалите страни в света. В съобщението се казва, добре, ние добре се справяме, разработваме приложение, но не в тази област. Нужно е да се разработят нови технологии и технологични концепции. Работим по тази насока, но когато става въпрос за комисията, като че ли нещата изостават. От 106 платформи, само 25 са европейски, 4% от пазарния дял обхващат, което е сериозен проблем. А в доклада, онова, което трябва да предприемем, е да обърнем внимание към много други проблеми. Миналата седмица казах, че когато говорим с е, споделяне в економиката, ние трябва да разгледаме всички проблеми. Преносимостта, например, на цифровата самоличност. Друг проблем. Как точно може да има повече а, прозрачност в едни подобни системи? и търсачки. И търсенето на информацията, използването от страна на потребителите и споделянето между доставчиците и използващите. Трябва да избегнем създаването на монопол по пазарите. Необходимо също така да се борим срещу незаконното съдържание в интернет фиксиране на ценообразуването и злоупотреба. Аз е, нямам търпение да прочета предложенията на докладчиците. Сигурен съм, че ще имаме напредък. Благодаря. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Първо, като представители на социалистите и демократите е, в ИМКО трябва да заявя, че наистина е изключително навременен този дебат в парламента и с участието на комисията, насочвайки вниманието именно към саморегулаторния принцип на възникващ е, пазар. Един пазар, който придобива повече и повече значение в сравнение с традиционните форми на търговия. И това предоставя изключителни възможности, включително в областта на конкуренцията. Ние не мислим, че ако призваваме за саморегулация, Ще успеем обаче да постигнем ефекта, към който се стремим. Конкуренцията няма да е справедлива, защото различни е, правила ще действат и те ще бъдат спазвани от различни хора. Тоест, нужно е добро регламентиране, което да бъде прилагано от всички оператори, за да може да се гарантира равнопоставеност в отношението към наетите лица и предприемачите. Е, освен това, аз бих желал да кажа, че економиката на споделяне, новата цифрова економика може да ни помогне за по-нататъчното демократизиране на економиката. Това е вярно, но не може да се осъществи без ясни правила, които да управляват този пазар. Нужно е предложението да бъде амбициозно, Насърчаваме е, съвета да действа бързо по отношение на работата по е, това законодателство. Не искам да прибързвам, но имаме опит в тази насока и знаем, че в този е, отрасъл е нужно да се действа бързо и необходимо да се установят основополагащи норми и правила новата економика може да доведе, за съжаление, до нови форми на злоупотреба. Ние трябва да се опитаме да изпреварим това развитие, да го предотвратим с цел закрила на потребителите и на наетите лица. Защо? И да не говорим за корпоративна социална отговорност за дружествата, които работят в областта на онлайн платформите, например. На мнение сме, че е необходимо да регламентираме в полза на защита на потребителите в единния пазар – И както и при конвенционалната економика, нужно е да отговорим на предизвикателствата за закрила на потребителите. Това е изключително важно в цифровия сектор. Трябва ясно да установим къде са отговорностите, кой ще бъде отговорен за конкретни развития на пазара. Също това ще се отнася и до офлайн дейността. Потребителите трябва да знаят също така какви ще бъдат нормите, които ще окажат въздействие върху тях. Трябва също така да има ясна разлика между тези, които работят за друга сметка, тези, които работят на цифровия пазар. Дали да има такава разлика или всичко трябва да бъде уеднаквено, за да има равнопоставеност конкуренцията, както преди малко каза и колегата, това е много важно предизвикателство, на което трябва да обърне внимание. И така, при платформите, трябва да има ясни норми и правила относно уменията, които са необходими. Трябва да избегнем неплащането на данъците. Председателя прекъсва а, оратора. Моля ви, само 3 минути. Нека бъде изказването на докладчиците в сянка. Председателя, продължаваме с ЕКАРЕ Анлен Ван Босют на неочаквано място сте седнал, но ето, заповядайте, имате думата, госпожо. Благодаря, господин председател. Да, наистина, обикновено седи на друго място. Ще продължа на холандски. Аз съм член на Комисията по промишлеността и на вътрешния пазар също така и съм докладчик сянка от гледна точка на Комисията промишлеността. Но, когато участвам в работата на Комисията по вътрешния пазар, мога да погледна на същата тема през малко по-различна перспектива. Сега документа на Комисията е, вероятно се опитва да отчете е, мнението на държавите членки, да измери пулса също така и на Европейския парламент, национално, регионално, местно ниво, вероятно на общностно също така. И аз мисля, че е много важно да осъзнаем, че нямаме едно определение за всички тези онлайн платформи. Всички дейности – които са включени тук, не могат да бъдат третирани по един и същи начин. Не можем да кажем, че Spotify и Amazon трябва да се подчиняват непременно на едни и същи правила. Има специфики за тях и има регламенти, например, и правила по отношение на аудиовизуалния сектор – авторското право и прочее. Какво трябва да избягваме? Създаването на норми, които ще попречат на създаването на нови онлайн платформи. И като законодатели, ние трябва да насърчим предприемачеството, но, разбира се, със съответното уважение и спазване на нормите на а, традиционните отрасли. Нещо друго, което бе споменато – много от платформите онлайн са а, американски. И ние имаме много какво да желаем, за да се е, справим с подобна конкуренция. И когато се създават допълнителни норми и регламенти, очевидно ще ни затруднят още повече и това ни тревожи. Не съм сигурна, че винаги можем да заимстваме и да прехвърляме правила по отношение, което се прави онлайн и офлайн. Няма да бъде едно и също, ако, например, давате под найем апартамента си и хотел с 200 стаи, очевидно ще има различни норми и правила, които трябва да се спазват. От друга страна, обаче хората би трябвало свободно да могат да прилагат изискванията. И в крайна сметка въпросът е да се постигне удачен баланс с интерес. Очаквам съвместната работа в полза на добри резултати. Председателя, благодаря много, госпожо. Спазихте точно регламента за време. От името на АЛДЕ един докладчик ще се изкаже. Кораван Юенхойзен ще се изкажа от името на двамата докладчици в сянка. Заповядайте, госпожо. За съжаление, е, и двамата са докладчици. Калас и Матиас е, не могат днес да участват, затова аз говоря от тяхно име. Първо, този доклад наистина е, се разглежда съвсем актуално, когато има и е, други аспекти, например директивата аудиовизуални услуги, далекосъобщения и прочее се разработват. Много е важно за АУДЕ да има допълнителни насоки от този доклад, а не да се дублират е, аргументите по другите законодателни актове. Не трябва да се подчинява електронното търговия, особено 14 член и 15 е, съответно по отношение на посредниците и задължението. по нататъка във връзка с фрагментацията и начина по който се изпълнява директивата в държавите членки, докладът е добра възможност да даде насоки им по отношение на изпълнението на разпоредбите освен това, втората част на 2016 година комисията а, се заде разследва необходимостта от допълнителни насоки в областта на платформите с цел борба срещу незаконното съдържание. Ще бъде много полезно, ако можем да чуем актуална информация от страна на комисията по тази тема. По-нататък, прозрачност, справедливост и лоялност. Тук следва да обърне внимание за защитата на потребителите с цел подобряване прозрачността на комисията. Но комисията дава нови правомощия на органите в арбитража при избора на имена, на вебсайтове и прочее. И в този смисъл може да се наблюдава, филтрира, което не е добре за прозрачността, нито пък за новаторството. Имаме известни съображения в тази насока следователно. И там, където е нужно повече прозрачност, е в практиките стопански деятел, стопански деятел. Много микро и малки бизнеси зависят от платформите за своята стопанска дейност. И в този смисъл условията е, са изключително важни, е, що се отнася до апгрейда и актуализацията, и те трябва да бъдат прозрачни. За това се разчита на платформите. Господин председател, благодаря. И двамата докладчика в Сянка очакват с интерес бъдещата работа по този доклад. Благодаря. Благодаря, Кора. И сега продължаваме, както виждам по списъка, Последните докладчици в сянка за днес Мишел Раймон от името на Зелените. Ehm, Благодаря, господин председател. Зелените са на мнение, че тук става въпрос за фундаментален въпрос. Има редица платформи, които съществуват, които имат е, правомощие на пазара в много широка гама услуги и не може да се разбие това с по-добро регулиране. Facebook, Google, Amazon, ролята на Apple очевидна има проблеми в тази насока. Добре, ние, що се отнася до европейските платформи и доставчици, бихме могли нещо да а, оптимизираме. Би трябвало това да е възможност, но големите платформи вече съществуват а, дълго време. Те са си изградили някакъв пазар. Трудно ще бъде да го променим. Трябва да помислим дали да не оставим нещата така в този вид следващите е, десетина години или да се опитаме е, да създаваме нови концепции. Европейският отрасъл, европейската е, промишленост и населението в Европа като цяло имат съответно становище по отношение на демократическото измерение на този въпрос и затова хората се вълнуват от политическите процеси. Е, очевидно е, че всичко трябва да стъпи на по-широка основа, е, когато се предлагат публични услуги. И ние наистина трябва да помислим как бихме могли да се намесим в света на платформите трябва много решително да действаме и може би да правим малки стъпки. Това е въпрос за бъдещето на Европа. Нужно е да имаме позиция в интерес на европейската промишленост. Тук нещата вървят ръка за ръка. Благодаря. Председателя, извинявайте, но в списъка ми не бе включена госпожа Юлия Реда зелените, представляваща имко вътрешния пазар. Благодаря. Господин Райман вече каза нещо по отношение значимостта на е, справедливата конкуренция и прозрачността. Но ние сме в особено положение. Много от законодателните предложения, които обяви е, комисията, е, включително и платформите, вече са представени и ние вече работим по тях в различни комисии електронната комуникация, директивата аудиовизио услуги, защита на потребителя и сътрудничество в тази насока и други. Не бива да дублираме усилията си. Ако искаме да имаме допълнителна полза от тези предложения, трябва да насочим вниманието си към някои от инициативите, които са оповестени и все още не поети за анализ. например, въпросите с конкретните процедури, които се предлагат от комисията относно оповестяването, от как ще могат да се работи с директивите, оперативната съвместимост, взаимодействието между стопанските субекти и в крайна сметка използването на данните. И толкова много време отнема именно при изграждането изграждането за съвместна позиция между нашите две комисии в цифровия пазар, мисля, че от тук трябва да тръгнем. И има много ясни принципи и позиции, които вече са изградени и трябва да насочим вниманието си върху изпълнението на съществуващото законодателство, особено в областта на потребителското право има още много какво да се желае. Трябва да има ефективна конкуренция между платформите от различните сектори и всичко това да не води до отрицателни въздействия върху потребителите. Те би трябвало да могат да ги сменят, когато желаят. По-нататък да няма изкривяване на пазара, когато става въпрос за кръстосано субсидиране или използването на различни стопански модели. И разбира се, директивата за електронна търговия е нещо много важно. Сега, комисията каза, че не иска да засяга някои аспекти от това, но искам да подчертая колко важен е принципа за основните права за отворения статут на интернет, правната сигурност и новаторството. Искаме повече платформи в Европа, тогава трябва да обърнем внимание на всичко това, но и да запазим основните права на потребителите и принципите на търговията, електронна търговия, директивата трябва да бъдат основополагащи. Благодаря, председатели. Да, наистина много важна информация, която ще бъде разгледана. Е, представена току-що от основните докладчици. Сега колегата Далтон, ЕКР, вътрешен пазар комисия, изпратил е, информация на госп... колегата Аналин Ван Босен да я прочете. Благодаря, че ми давате тази възможност. Даниел също се извинява, че не може да бъде тук днес, така че ще прочета неговото изявление. То е много кратко. Какво казва той на докладчиците и на комисията? Съобщението на комисията се приветства. 2016 година. Дълго очаквано беше то. Правилна е оценката, че не бива да се прибърва, прибързва с регламентирането. Трябва да се провери съществуващото и действащо законодателство преди това защото в противен случай можем да задучим из, из, израстването на цифровите платформи в Европа. Нужно е да има сравними правила с, за сравними услуги. И Заинтересуваните участниците в отрасъла проявяват интерес към това и питаме комисията какво е намерението им по отношение дали, например, е, Airbnb е същото като един хотел. И по-нататък, когато става въпрос за е, риск е, при развитието на цифровата економика, ако приложим свръхрегулиране, в това число и на онлайн платформите, както казва и комисията, платформите са най-различни по форма и съдържание. Трябва да се създаде възможност за общност на а, достопански деятели с среден и малък мащаб. И в този смисъл трябва да се разгледат е, мерките, предлагани от комисията в директивата аудиовизуални медийни услуги, където вече платформите се третират като е до, по-добър израз на а, реалността, отколкото се предлага комиси, от комисията. По-нататък важно е всичко това за бъдещото развитие на економиката в Европа. С интерес ще работи колегата в тази област. Благодаря председателя, благодаря за тези предложения направени от всички докладчици и докладчици в сянка. И сега вече предавам думата на госпожа Вики Форд. Благодаря ви. Ето колегите, които са записали за изказване. Ти, Паскал Аримо, Сабин Вехен, Рамсанда, Ансанда and myself. If there's anybody else... Every... Някой друг иска ли да се включи? Еврин Гепхарт и колегата от дъното на залата. Добре, започваме с Мишел Бони. Благодаря ви. Имам само три коментара. Първо въпроса за отговорността, която носят посредниците. Смятам, че трябва да разгледаме този въпрос и да въведем съответните регулаторни мерки, за да възпрепятстваме практиките на нелоялната конкуренция. Добре да се използват а, инструменти на мекото право, но време с това трябва да се избегне и разпокъсването в Европа, чрез въвеждането на много строги правила за саморегулиране и съвместно регулиране из цяла Европа. На второ място смятам, че трябва да имаме предвид разнообразието на съществуващите платформи, когато работим по този доклад. Когато говорим за платформи в областта на здравеопазването, например, говорим за една тема, различно Поставя се въпроса и за сигурността. И за нас, ползвателите на тези платформи, е много добре да знаем какво ще бъде бъдещето на този вид услуги. Последният ми коментар е свързан с въпроса за това как можем да насърчим развитието на платформи в областта на образованието. Не знам дали целта ще ни трябват специфични правила, но смятам, че ако обсъждаме всички възможни платформи, трябва да вземем предвид и платформите в областта на образованието и да си дадем сметка, че няма как да кофе ме нахам, като се прилага за, за всички видове платформи. Благодаря ви, Шон Кели има думата. Благодаря ви. Поздравление на двама ви за преизбирането ви и на Ерж и на Вики. Госпожа Феркунен от самото начало подчерта колко е важно да изготвим регулаторната рамка за доброто развитие в региона, но от друга страна, както каза, платформите в момента представляват а, само 4% от економиката ни в Европа. Мисля, че това е е слабост на Европейския съюз и ние, които обичаме Европейския съюз, опитваме да помогнем с неговото развитие. Мисля, че трябва да се заемем с този въпрос. В противен случай ще сме се провалили. Ние играем водеща роля в някои области, като например целите в областта на, на климата, целите за намаляване на емисиите и нататък. Смятам, че трябва да проявим същата смелост и тук. Да постигнем 30% от пазара до 2300 година и да продължим в същата насока и да гарантираме, че няма че няма да поставим никакви предизвикателства пред платформите. Като казаха колегите, ако положим нужните усилия, ще го постигнем. Това е предизвикателство, но може да се справим с него. Благодаря ви. Никола Данти има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да благодаря на всички колеги. Аз съм докладчик по економиката на споделянето и в този аспект се спрях на редица въпроси, които засягат и платформите. Един а, от аспектите не засяга само политиката на споделянето, има и много други аспекти и е, мога да ви кажа, че има цял списък проблеми, които според мен са проблематични. На първо място е конкуренцията и тенденцията към монополизация, свързана с платформите. Това вече засяга всички пазари. Тази тенденция към монополите трябва да бъде регулирана. По отношение на платформите също започваме, ставаме свидетели на появата на монополи. Мога да ви дам примери с а, такива платформи, които вече са превърнали в монополисти, то не само в Европа, а на световно равнище в а, дадени а, области. Въпросът е как може да избегнем при развитието на цифрови платформи появата на монополи, които на практика ще затворят пазарите. Трябва да гарантираме отворени пазари и равен достъп за всички предприятия. На второ място е въпроса за репутацията. В онлайн пространството най-важно и за доставчите на услуги, и за клиентите преди всичко е репутацията. Тя играе огромно, огромна роля репутацията се изгражда по много ясен начин, възоснова на алгоритми. И ако репутацията действително се превръща в елемент, който е част от самата платформа, това води и до съответните последици. Така че въпросът ми е, е дали репутацията зависи и е собственост, така да се каже, на платформата или на самите клиенти. И трябва да сме наясно с. А, да следим тенденциите, които се случват в Съединените щати и развитието на платформите и теми като, например, въпросите свързани с сексуалната ориентация и други подобни основни свободи. И не на последно място, платформите знаят всичко за нас. Те знаят какво обичаме, знаят всичките ни тенденции, убежденията ни и смятам, че действително трябва да създадем правила, които да се спазват от всички платформи, за да може и ние да гарантираме нужните гаранции за потребителите. Това са важни предизвикателства, големи предизвикателства, с които трябва да се справим и желая успех на докладчиците ни. Целта ни наистина е да създадем в Европа една, е, една среда, която да насърчава развитието на платформите. Благодаря ви, Паскал. Аремо има думата. Благодаря, Вики. Взимам думата в качеството си на докладчик за, по онлайн търговията на стоки. И възоснова на опита си в тази област, мисля, че бих могъл да взема участие и в днешният дебат, дори да определя редица критерии, които биха могли да помогнат на колегите при разглеждането на въпроса. Съгласен съм с колегите, които твърдят, че вече сме свидетели на появата на монополи или на квази монополи в тази област и трябва да си дадем въпроса какво може да направим, за да гарантираме, че тези монополисти няма да идват от чужбини, в частност от Съединените щати. Ако може да създадем на пазара нужната динамика, която да позволи на европейските предприятия да вземат участие в тези дейности. Монополистът по принцип няма конкуренти и в момента, в който се появи конкурент, който да се ползва с, с известен успех, това слага край на монопола. Смятам, че има определени ръководни насоки, които трябва да спазваме по отношение на платформите. Така, например, платформите често са, се използват за продажба на стоки онлайн. На първо място не трябва да има разлика между правилата, които се прилагат онлайн и офлайн. Това е ясно. Но за който е сектор да говорим и да се опитваме да регламентираме, преди всичко имаме нужда от ясни и прости правила. Това е от съществено значение за единният цифров пазар. Ясни правила, които да са лесно разбираеми за всички и да гарантират истинска равнопоставеност. И тези прости ясни правила са възможни само ако има нужната хармонизация, т.е. едно също правило, което се прилага за 28-те държави членки. Ако не постигнем тази цел, на кого ще помогнем? Ами ще помогнем на унеси, които вече са в позиция на монопол. Защото тези големи компании могат да се справят с разнообразието на законодателни изисквания, но малкото предприятие няма как да се справи с тях. Така че ако законодателството ни продължава да е разпокъсано, това обладателство само големите монополисти. И не бива да забравяме, тук се обръщам към колегата Гепхарт, която със сигурност ще вземе думата, не бива да забравяме темата, по която ние с нея непрестанно спорим в най-добър приятелски дух. Въпросът за защитата на потребителите. Именно това може да представлява преимуществото на европейските онлайн платформи, ако успеем добре да разпоредим изискванията за защита на потребителите. И не на последно място, потребителята трябва да е наясно за своите права и да може да ги прилага. Благодаря ви. госпожа Верхейен. Да, благодаря ви. Много вече се каза за правата на потребителите и монополите по, на, в областта на платформите и отговорността, която те носят. Искам обаче да се върна на доклада за платформите, и регулацията и директивата за електронната търговия и отговорността. В директивата за електронната търговия ми се струва, че добре е разпореден въпроса с това, кой носи отговорността. Все пак обаче трябва да се запитаме от къде започва отговорността. Дали от момента, в който платформата предоставя активно услуги или в момента, в, в, в който тя играе пасивна роля на посредник. Мисля, че това е момента да излезем с много по-ясно определение. Това ще ни бъде полезно и по работата на друг, по други досиета, които в момента се обсъждат в парламента. Трябва да стане ясно от кой момент нататък платформата се превръща в активен участник, който носи отговорност за стоките и услугите, които се разпространяват благодарение на платформата. Дали в момента, в който платформата е наясно с съществуването на, на тези услуги или стоки, или в момента, в който, още в момента, в който никой не знае нищо за тях. Например, ако рекламирам на онлайн платформата си дадени стоки или продукти, не мога да се преструвам, че не познавам какво се търгува на моята платформа, какво се предлага на нея и че не мога да направя разграничение между законно и незаконно съдържание. Трябва да има по-ясно определение за отговорността, която да се използва и за други регулаторни актове. Евелин Кепхарт има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Аз също най-напред там бих искала да благодаря на двамата съдокладчици за отличната работа те действително се заеха с задачата си много съвестно и последователно. Съгласна съм с колегите, които предупреждават колко важно е да се запази последователността. Тази нужна последователност предполага двете досиета, а именно онлайн платформите и е, въпроса за економиката на споделянето би следвало да се разглеждат заедно. но понякога трудно се прави разграничението между онлайн платформи и економика на споделянето и в някои случаи има опасност да стигнем до непоследователност. Колегата преди малко каза, че продължаваме да водим спорове с него в най-добър приятелски дух, разбира се, за, за правата на потребителите. И аз съм съгласна с него. За мен е абсолютен приоритет да се запази от, защитата на потребителите на възможно най-високо равнище. Вие казвате, ами ако в някоя държава членка се загубят малко от а, защитата, на другите държави като цяло се увеличи нивото на защитата, няма никакъв проблем. Аз обаче не съм съгласна с това, защото потребителите имат своите навици, своите традиции и смятам, че това, което вече е постигнато в областта на защита на потребителите в тази държава членка, никога не бива да бъде поставена под въпрос. На второ място, може да създадем нужната среда на доверие за платформите, само ако потребителите се чувстват спокойно, спокойни. Ако обаче потребителите се страхуват, че правата им могат да бъдат ограничени по някакъв начин, те няма да използват онлайн платформите и не бива да справим този факт. Ансанда. Мерси, Госпожа Сандера, благодаря ви, госпожо председател. Аз също бих искала да подчертая колко е огромен потенциал на економиката на платформите. Ето защо е нужно да се изгради среда, която да позволи появата и развитието на нови предприятия и на водещи европейски предприятия в тази област. В момента само 22% от европейците напълно се доверяват на на интернет-търсачките и на социалните мрежи. Ето защо съм убедена, че доверието е основният ключов фактор за развитието на економиката на платформите. И това доверие минава през редица аспекти. На първо място предоставянето на ясна информация за потребителите, за приложимото право и предлаганите услуги свързани с тези платформи, независимо дали говорим за платформи в областта на здравеопазването или на сигурността. Трябва също така да обсъдим различните възможни механизми за сертифициране, системата с коментари и с становища, с които се гарантира репутацията на дадена платформа и трябва също така да насърчим платформите да работят по-активно с а, администрацията. Също така бих искал да изкажа от името на докладчик в Сянка по досието за економиката на споделянето в Комисията по заедост. Ако искаме да дадем възможност е, цифровата економика да се развива като цяло, трябва най-напред да си свършим работа по отношение на уменията, на цифровите умения, за да дадем възможност на нашите граждани и на работещите в Европейския съюз, чрез нужните обучения и образование през целия живот, да придобият нужните им адекватни умения. Благодаря ви. And Grazie, Cher. Qualche giorno fa eh, mi è capitato благодаря ви, госпожо председател. Преди няколко дни имах удоволствието да участвам в, церемон, церемонията започването на една академична година в Италия и изслушах изказване на Романо Проди. И той ни припомни, че големите промени в Европа са ни позволили да отворим нови пътища. Пътя на Коприната в, в средновековието, по-късно пътят към новия свят, пъти към Америка. Всички тези нови пътища са позволили съвместното економическо развитие на цяла Европа в продължение на векове. И Романо Проди продължи своята лекция, очертавайки различните нови пътища в новия съвременен свят и заради сред тях и онлайн платформите, като спомена и присъщите на тези платформи рискове. Много често тези рискове, тези платформи, извинете, идват от други краища на света и Европа не играе своята водеща роля в тази област. Не говорим само за защита на потребителите или за економически възможности, говорим всъщност за борба с економическа мощ. Едната седмица ще се проведе между Европейският ден на конкурентоспособността под наслова новата география на силата. Преди няко... известно време Марк Цукерберг, основателят на Фейсбук, заяви, че няма да се кандидатира, няма да, участ... няма да взема участие в кампанията за президентските избори през едните 4 години. След а, седмици и месеци на голямо очакване този млад човек най-накрая реши, че не иска да се кандидатира за президент. Това само показва а, атмосферата, която се образува около тези социални мрежи и онлайн платформи. А не забравяйте, че, Съединен... че Америка и Новия свят не бяха открити от новоплавило се предприят, частно предприятие, а с целенасочено решение на едно правителство, което беше решило да инвестира в това. И това, което се случва в Съединените щати в момента също е целенасочена политика за подкрепа на този сектор. Благодаря ви. Благодаря ви за това, което вършите в по досието за економиката на споделянето. Ние също в нашата комисия работим много активно по него. Има много точки на припокриване. Не бива да забравяме огромните ползи за обществото, за економиките ни, идващи от платформите. Ако искаме цифровите великани да израснат тук в Европа, трябва да гарантираме, че ставаме нужната атмосфера за растеж и развитие на малките предприятия. Платформите трябва да са наясно с какви правила трябва да, какви правила трябва да спазват тук в Европа. Чух това, което кажа Сабин. Има особено проблеми с музиката и с аудиовизуалното съдържание. Ако обаче се опитате да прехвърлите с копипейст правилата от офлайн измерението към онлайн, измерението с платформа като Etsy, например, нещата стават много по-сложни. Така че трябва да сме доста по-внимателни. Вчера изпратих съобщения с WhatsApp, с Facebook Messenger, с Twitter, с DM. Мисля, че с някои от тези услуги се обадих и на майка ми. Но трябва да сме наясно, че едновременно с това различните услуги, които се предлагат от платформите, са различни и не бива да ги бъркаме. Трябва да гарантираме, че покупките офлайн и онлайн се ползват с еднакво третиране, но пък има и различни преимущества на едното или на другото, което определя и избора на потребителите. А по сериозният въпрос за личните данни, защитата на личните данни, Искам само да ви припомня, че положихме огромни усилия тук в парламента, за да приключим работата по директивата за защита на личните данни. И в цяла Европа в момента се полагат усилия за прилагане на това законодателство за защита на личните данни, така че нека просто да започнем да прилагаме тези правила, вместо да ги преоткриваме и пренаписваме на ново всяко законодателна инициатива на парламента. Нека най-напред да се вземе с прилагане съществуващото законодателство, а не само да се вземе с ново такова. Това само възпрепятства ново новаторството. Сега отново дам думата на господин Бузък за заключителни думи. Напълно съм съгласен с заключението ви, Вики. Наше задължение като, нашето задължение като законодател е много просто. Трябва да създадем нужната среда и, и нужните условия, за да запазим и дори да насърчим появата и развитието на нови онлайн платформи тук в Европа. Това е една огромна отговорност и не бива да стигаме прекалено далеч с регулирането. За да създадем нужната среда, трябва много повече от конкретни законодателни предложения. Това ще бъдат водещите ни принципи. При на доклада ще се видим на 12 март тази година. Виждам, че сътрудничеството между доклада и докладчика в сянка, извинете, на 20 март. Разбирам, че има и отлично сътрудничество между което докладчите в сянка и от двете комисии. И смятам, че това е прекрасен пример за това как можем да създадем клъстери от парламентарни комисии в Европейски парламент. Подобни клъстери вече бяха създадени в Европейската комисия. И нашият клъстър, клъстъра между комисията ИМКО и ИТРЕ може да се превърне в дългосрочен модел сътрудничество в парламентарната дейност на Европейския парламент. Много ви благодаря. Благодаря на приятелката ми Вики Форта. Желая ви много успех. Ще под... Следващото съвместно задание на двете комисии ще бъде на 20 март. Госпожа Форта, да, действително, следващото разглеждане на доклада ще бъде на 20 марта, а срок за внасяне на изменения ще бъде на 23 марта. Очакваме с голямо търпение да почетем докладите ви.